Драги колеги, нека да започнем работа. Малко време имаме и не трябва да го губим. И е, така, след представянето на работните програми на агенциите с нощи, сега ще трябва да разгледаме, да обсъдим освобождаването от отговорност. Предлагам пореда по който са представени да ги разгледаме. Първо 13 точка освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския съюз. Три изменения съм получила. По първото изменение нямам някакви затруднения да го приема. Но по второто изменение въпреки, че приветствам това, че тези операции по c'est euh, enfin pour un quart des, des, des opérations. Euh, господин Орини предлага да се ограничи тази процедура и да се а, е, посочи, че трябва към опростени процедури да се мине. Последното изменение посочва, че упростените разходи дават възможност за намаляване на грешките, но бих дискутирала този въпрос, тази гледна точка. Не съм много убедена от този аргумент. По 14-та точка, освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фундация за обучение. attendez, parce que je vais faire comme certains collègues hier. s'agissant euh, de ETF, и така, е, две предложения за изменения. Едното по представяне на финансовото състояние към 31 декември. Е, това всъщност само е, едно напомняне, няма проблем тук и е, също така, че своевременно е, е задействана процедурата. Нямам проблеми по тези две изменения. Е, но що се отнася до Европейската фундация за обучение, за 2013 година има проблем е, да, е, знам, че тук става дума за освобождаването отговорност е, за бюджета за 2012 година, а 2013 може би през 2015 ще се обсъжда. Но, що се отнася до тази фундация, бих внесла устно изменение по условията за възобновяване на мандата на госпожа Сербан. Аз се радвам, че тя бе преназначена на тази длъжност. Тя наистина върши забележителна работа, но самата процедура не спазва никакви изисквания за прозрачност. И получих писмо от председателя на управителния съвет на агенцията, е, където се посочва, че избраните представители, посочени от Европейския парламент, са участвали на заседанията и са потвърдили е, при избирането на госпожа Серван това е госпожа Сара Паркин. Вчера дълго тя ни говори, пречайки на депутатите да се изкажат по времето, с което имаше превод, след което напусна залата и така и нещо не каза по този въпрос. Така че смятам, че тук има проблем – Знаем колко е деликатен този проблем, този въпрос и парламента а, наистина следи а, а, как се изпълняват правомощията му по отношение на агенцията. Не можем да а, премълчим тези факти. Така че ще а, направя устно изменение. Надявам се утре до обяд ще мога това да направя. А днес гласуваме всъщност. Да, ще, направя, ще внеса устно изменение. Трябва да изпратим ясно послание. По 15-та точка освобождаване от отговорност за връзка с вилането на бюджета за Европейската агенция за безопасност и здраве при работа в Билбао. Няма внесени изменения. Така че възполз... се възползвам от случая, е, за да е, подчертаем е, нашата загриженост относно липсата на стратегия от страна на комисията. Така, и продължавам в телеграфен стил. 16 точка. Освобождаването отговорност връзка с изпълнението на бюджета за 2012 Европейска фундация за подобряване на условията на живот и труд, Еврофонд. Тук имаме повече изменения. Мога да кажа, че подкрепям и 8-те изменения. Ще ги разгледаме едно по едно, обаче първо изменение е, не фундацията, а разгърнато Европейска фундация и така нататък. Второ изменение на Мариан Харкин, където е, се припомнят условията е, и се посочва, че условията продължават да се влушават в някои държави членки и никой няма да възрази срещу това изменение. Трето изменение на Серхио Готиерес Прието и четвърто ги подкрепям. Пето изменение на Мариан Харкин в което се посочва, добавя се Посочва се, че се изразява задоволство, че Сметната палата обявява операциите, свързани с годишните отчети на фундацията за финансовата 2012 и се подчертава, че финансовото състояние е представено към 31 декември 2012 година Подкрепям това изменение. Шесто на Чабайори посочва, че в дялове 1 и 2 както и предприятите коригиращи мерки е, са е, извършвани с, петно с е, оплакванията през предходната година. Признаваме това. Седмо изменение. Отново на Серхио Готиерес прието. Подкрепям също така. Осмо изменение на същия вносител. Също хоризонтална коментар, както и добавка, че всички препоръки на Сметната палата относно прозрачността на процедурите за набиране на персонал са изцяло изпълнени. Смятам, че и това изменение можем да подкрепим така с Еврофонд. Сега 17-та точка. Европейски център за развитие на професионалното обучение. Три изменения има. Първото на Мариан Харкин, е, което съответства на изменението, което е внесла по Еврофонд. и се подчертава необходимостта от нови методи на обучение. Второто изменение също съответства на а, изменението от същата вносителка по Еврофонд. На, припомня, че финансовото състояние е ясно представено към 31 декември 2012. Но трето изменение на Чаба Йори където се изразява съжаление, че признатите слабости от предходната година все още не са задоволително поправени, но с оглед на ситуацията на този център, предлагам да не приемаме това изменение. И е, последна 18-та точка освобождаване на отговорност е, е, за резултати от дейността, финансовото контрол. също имаме няколко изменения, 4 на брой. Първото приемам, след това има по линея трета, три изменения внесени от Серхио Готиерес Прието, Чаба Йори и Мариан Харкин аз предлагам компромисно изменение, обобщаващо тези три изменения, което подчертава значението на сътрудничеството между агенциите, така че да продължат работата си в тази посока, да се очертаят рамките, в които се развиват това сътрудничество, изследователска дейност, проекти методи на наблюдение. И е, също така, че тази е, съвместна работа трябва е, да доведе до конкретни резултати. И така, съжалявам, че не мога още днес да го направя, но искам да отново подчертавам, че що се отнася до Европейската фундация за обучение, трябва да е, коментираме преизбирането на директорката, преразначаването й, е, защото по никакъв начин не мога да е, добре начин по който това се е извършило, а не, че имам нещо против а, отличната дейност на тази директорка. Сега давам думата на първия а, оратор. E благодаря, госпожо председател. Е, не е необходимо и вие самата ясно го заявихте Моята група би гласувала това устно изменение, но все пак смятам, че трябва да се направи усилия, за да се избегнат всички неправилни тълкувания. Е, е, е, е, личността на тази дама ни безпокои. Искам ясно да заявя, че резервите ни не са е, по същество. По същество е, ние оценяваме положението съвсем различно. Давам думата на господин Чаба Ори. Е, когато говорим за изпълнението на бюджета за 2012 година, ако е, правилно съм ви разбрал, госпожо председател, вие тълкувате моето изменение, изменение трето, е, което се позовава на новия параграф 6 и по-специално на неговата втора част, Е, като че ли е, вие смятате, че има прекалено много правила. Аз не казвам това, просто смятам, че е, упростената процедура по разходите е чудесна, но може би ще останат подробности, които ще останат неизвестни за нас. Мисля, че има някакво недоразумение. Не казвам, че непременно ще има увеличение на процента грешките, а просто казвам, да, и говорителя спира. Е-, председателката, е, има ли представител на комисията, който... Още не съм свършил, каза господин Ори. Председателката, тъй като престанахте да говорите, реших, че сте свършил. Извинете, вие може би смятахте, че не ви слушам внимателно. Е, да, изцяло съм вслух. Имате думата. Председателят. Е, господин Ори. Аз не казвам, че поради тази е, упростана процедура по разходите би било имало увеличение в процента на грешките или на неизправностите. Само казвам, че ако има неизправности, това няма да стане ясно и ние няма да можем да ги установим, защото времето е ограничено и нямаме достатъчно време, за да пристъпим към подробностите е, има по малка координация, а при координацията ние научаваме достатъчно подробности. Съгласен съм да отегля втората част от е, е моето изменение, е, защото това всъщност създава единство. Председателката Нека да дадем възможност на комисията да се изкаже. Може би е, тя ще вземе отношение и по вашата точка, и по моята точка, по процедурата по назначения. И после ще видим дали можем да се съгласим по двете изменения, второ и трето. Те са свързани помежду си. Сега представители на комисията. Искате ли да... Да, благодаря, госпожо председател. Аз не знам дали ще взема отношение специално по тези две изменения за упростяване на процедурата. Специално по предишните гласувания за освобождаване от отговорност в тази комисията, през последните две години ние работихме по упростяване на процедурите за намаляване на административното бреме и намаляване на процента от грешки. И въпреки че е, през е, е, текущия период ние искаме да се упростява процедурата и действително има мерки по упростяване за периода от 2013 до 2020. Искам освен това да добавя положителния резултат от усилието за упростяване и това беше ясно подкрепено в доклада от 2012 година на Сметната палата. Там те ясно показаха, че чрез упростяването не само се упростява административното бреме, но и евентуалните грешки, които значително бяха намалени през последните две години. Въпреки това обаче ние смятаме, че тези изменения, ако останат, ще подронят напредъка, който беше постигнал през последните две години и е, за следващия период по-трудно ще се прилага упростената процедура по Европейската фундация за обучение. Ние е, смятаме, е, че ние в нашата генерална дирекция не можем да вземем отношение. Ние нямаме специални познания за тази фундация. D'accord. Euh, merci de ces précisions. Euh, moi, ce que je vous propose... Председателката, благодаря ви. Благодаря ви за това уточнение. Е, искам да предложа на колегата Чаба Ори Аз лично смятам, че когато може нещо да се упростява, едва ли Европейската комисия може да буди подозрения за указанията си, както към себе си, така и към агенциите, за малко лековато отношение по процедурите за обществените разходи. Всички оператори ни карат да упростяваме процедурите е, стига да не се увеличат е, опасностите от отклоняване на средства или лошо управление на средствата. Е, Сметната палата сама заяви, чрез упростена процедура се намалява административния риск. Аз искам да стъпя на мнение на Сметната палата и това мнение е положително. И това е и смисъла на втората част на нашето изменение по параграф 6, което вие искате да отпадне. За мен специално е, това би било жалко. Е, искам е, да отеглите вашето второ изменение, но е, за това пък да промените леко текста на изменение второ, е, за да се запази духа на бдителност е, спрямо неправилно приложение. Но пък от друга страна, ние да дадем малко на заден ход по това, което формално е предложено по трето изменение. Надявам се, че съм правилно разбрана и че след е, тази дискусия ще можете да ни предложите е, нови идеи, нови предложения, е, за да може да се подобри вашето изменение в духа на добро сътрудничество, което винаги сме имали по бюджетните въпроси. И така, председателката, изчерпахме тези точки от дневния ред и ще гласуваме. Не, всъщност ще е, ги обсъдим отново на 12 февруари. Тогава ще ви запозная и с устното изменение по назначенията в Европейската фундация за обучение и е, се надявам, че Чабори тогава ще е, може да прокара упростените процедури. В такъв случай ще гласуваме ние на 13 февруари, а Комисията по бюджетен контрол ще гласува на 17 март. Изчерпахме е, тази точка, тази част от е, дневния ред. В момента е 9.34 и е, е предвидено да пристъпим към 20 точка от дневния ред, а именно гласуване на доклада по наша инициатива, по силата на който можем да вземем отношение по Европейското 6-месечие за координацията на економическите политики и аспекти свързани с заетостта и социалната политика в годишния обзор на растежа за 2014 година. Това е доклада на Серджо Гютуерес Прието. Bien. Alors, euh, je, je, nous devons faire face à une petite difficulté. Има известна трудност, обаче трябва да ви обърна внимание. Първо, да погледнем картите за гласуване. Кой не разполага с карта за гласуване? Един от социалистите за сега, всички други като че ли имат карти. Трудността е там, че компромисът се оказа сложен, преговорите дълги и доколкото разбрах, е имало промяна в компромиса след срока. Нещо, което не е записано в текста, отразен в списъка за гласуване. И не всички политически групи са запознати. Нека ви напомня какво е правилото относно списъците за гласуване и компромисите. Ние се водим от работния метод, одобрен от координаторите. Целта е да се работи при максимално добри условия. Не може да се променят компромисите в ход но е ясно, че това затруднява всички. И всъщност проблемът е с компромис QREE, e, а изменения 80 и 129 бяха оттеглени. Преди параграф едно компромис и аз започваме гласуването, приема се компромис и след това изменение 66 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 2, компромис Ж. На три групи за, против, въздържали се, приема се. Параграф 3, компромис К. На три групи за, против, въздържали се, приема се. Приема се. Параграф 4. 75-то изменение Филип Дебакер. Изменение с цел заличаване, свързано с 76 и 7, които отпадат, ако се приеме за, против, въздържали се. Нека проверим. Мана Месая, си vous Госпожа Месая, ако гласувате против, няма как да гласуваме за вашето изменение. Край на гласуването. Деветнайсет на 18 приема се изменението на Филип Дебакер, 76 и 77 отпадат. Параграф 5. Две идентични изменения. 78 и 79 за заличаване за против. Извинете, казва председателката. А, täällä ei ole тала tällä hetkellä suomen kielellä. Il n'y translation. Traduction. <laughs> Оратор от залата се оплаква, че няма превод на неговия език. Госпожа Есая има проблем с превода. Би трябвало да има превод. Да, сега вече имам. Не знам какъв беше проблемът, казва госпожа Есая. Аз просто обяснявах, че ако се приеме изменение 75, вашето 77 отпада. Сега имаме изменение 79, което е идентично с 78. За това ги гласуваме заедно. За, против, въздържали се, приема се. Говори се без микрофон в залата. Аз съм... Не знам социалистът без карта как гласува, защото знаете, че имахме разпределение на гласовете 19 на 18. Не, не, аз съм социалиста без карта, вече имам карта. Благодаря. Проблемът е решен. Благодаря, че ни обърнахте внимание. 80-то изменение отпада, параграф 6, 81 о изменение на Вероника Лопе Фонтанье. Изменение 81 е оттеглено. Ето защо ние гласуваме компромис М на 4 групи. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 7. недопустим. Преминаваме на изменение 87, също недопустимо, параграф 8, компромис Н на две групи с устно изменение. Това всъщност е устното изменение – всички ли са запознати с компромис Н? То нека гласуваме за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека проверим. Компромис Н. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 19 за, 20 против, отхвърля се. Donc je mets au le texte original avec... Нека гласуваме първоначалния текст заедно с устното изменение за, против, Отново започваме, явно е малко сложно. Имахме компромис N, който внася корекция в устно изменение по първоначалния текст, но този компромис беше отхвърлен. Затова нека гласуваме за първоначалния текст плюс устното предложение за. Против, въздържали се, отхвърля се. 88 беше оттеглено. Параграф 10. Компромис О на три групи за против, въздържали се, приема се. Параграф 10. 92 изменение на госпожа Скрислидлевска за, против, въздържали се, приема се. 93 на Филип Дебакер, съвместимо с изменение 92 за, против, въздържали се, приема се. Искате думата, заповядайте. Простете, госпожо председател, но когато приехме първоначалния текст на компромис Н, имаше и депутати, които биха гласували единствено за първоначалния текст, без устното изменение. И аз мислех, че одобряваме първоначалния текст. Например, част от НП предпочитаха първоначалния текст, но те гласуваха срещу устното изменение. Без устното изменение не е допустимо това изменение. 11 параграф, 95-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 94 съвместимо за против въздържали се приема се. Параграф 12, компромис пен на 4 групи за против въздържали се приема се. Параграф 13. Недопустим Параграф 14, 103 изменение за против въздържали се. Нека проверим. Гласуваме 103-то изменение. Край на гласуването. 21 pour, 19 contre. 21 за, 19 против, приема се. Параграф 15, 104 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 105, 106, 107 на Есая Харкин и Фонтание и Саба Ори за против въздържали се. Нека проверим електронно. Мисля, че се отхвърля. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 21 за, 19 против, приема се и изменение 108 отпада. Параграф 16. Не поправя се председателката 108 е съвместимо. Кой е против? За, извинете, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 16, 109 изменение Филип Дебакер за заличаване за, против, въздържали се, отхвърля се 110 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 17, 111 за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 18 параграф 18, je vais d'abord... Параграф 18. Първо трябва да гласуваме компромис Q на 4 групи за, против, въздържали се, приема се. On doit regarder la deuxième partie du 118. Oui, c'est écrit, je le vois. Ah, pardon. Après le paragraphe 19, amendement 118. Параграф 19. Гласуваме само втората част на изменението. За, против, въздържали се. Нека направим проверка по 118 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 16 за, 22 гласа против, няма въздържали се, очевидно се отхвърля. Параграф 20, 120 изменение Филип Дебакер, докладчика е против, за, против, въздържали се, мисля, че се приема, но нека проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 22 за, 18 против. Приема се. 119 изменение съвместимо за, против, въздържали се, приема се. 21 параграф, компромис Р. Тук имаме промяна. И това, което предлагам е да дадем думата на докладчика, за да чуем спокойното обяснение на предлаганото изменение. Sí, presidenta, habíamos introducido... Госпожо председател, Когато обсъждаме комисията и държавите членки, ние уточняваме съгласно техните правомощия. Това, което предлагам е да се каже Европейската комисия и държавите членки в съответствие със своите правомощи изготвят съответните мерки. От моя страна уточнявам, че края на компромиса по параграф 21 Je reviens. След маничко ще обясня позицията си, казва председателката. Señora presidenta, Presidenta, okay. sí, nos dicen. Shh. Amendement R. Изменение R. Ще прочета текста на компромиса, както е формулирана, вие ще ми кажете каква промяна искате. Изменението R. Обяснява се, че заплатите и заедостта са важни не само за социалната спойка на обществото, но и за силната економика. За това призовава Европейската комисия и държавите членки в съответствие с правомощията си да предложат мерки срещу неравенството и в името на достойното заплащане за да има борба с бедността, добри трудови политики и достойно трудово заплащане. Какво точно искате да проверите? Струва ми се, че текстът е чудесен. Точно това е компромисът, който искаме да приемем. Тук има съгласие между групите. Много се радвам тогава. Нека го гласуваме. Кой е за компромис Р? За, против, въздържали се. Приема се. С убедително мнозинство. В резултат на което отпадат някои изменения и стигаме до 125-то изменение. Докладчика е за, за, против, въздържали се, приема се. Параграф 22, 126 изменение. Направо гласуваме компромис С на трите групи за, против, въздържали се. Нека направим проверка на компромис С. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 24 за, 16 против. Приема се. Без въздържали се. След това има доста изменения, които не са допустими, но в 23-то изменение гласуваме 130 за, Кой е за 130 изменение? Против, въздържали се, приема се. Параграф 29. 141 изменение на Вероника Лопе Фонтане за, против, въздържали се, приема се. Параграф 30. Изменение 143 за, против, въздържали се, отхвърля се. 142 отпада. 31 параграф 144 за Поправя се председателката. 142 изменение се гласува преди това. За, против, въздържали се, приема се. Наистина трябва да бъдем по-внимателни. 144 за, против, въздържали се, отхвърля се. 145 то съвместимо за, против, въздържали се, приема се. Параграф 32, 146 за, против, въздържали се, отхвърля се 148. За, против, въздържали се, отхвърля се 147. За, против, въздържали се, приема се 33 параграф, два изменения, 149 и 50 заедно за, против, въздържали се. Приемат се. Параграф 34, 151 на Регнер за, против, въздържали се, приема се. Параграф 35. Компромис Т на 4 групи за, против, въздържали се, приема се. Параграф 35. А 155 изменение за, против, въздържали се. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 156 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 36, 157 на Дебакер за, против, въздържали се, приема се. 159 съместимост за, против, въздържали се, приема се. 158 на Фонтание за, против, въздържали се, приема се. Параграф 37, компромис У на 4 групи за, против, въздържали се, приема се. Параграф 38, компромис В за, против, въздържали се, приема се. Параграф 39, 165 изменение на Дебакер Кой е за 165 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис ФФ е на две групи за, против, въздържали се, приема се. Параграф 40, същата ситуация, 168 на Дебакер, за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис W на 4 групи за, против, въздържали се, приема се. 171 беше отеглено, защото е недопустимо. Параграф 41. Компромис Хикс за против въздържали се приема се. 41. 173 изменение за против въздържали се приема се. 42. 174 за против въздържали се Отхвърля се. Добре, нека проверим. vote est ouvert. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 21 за, 18 против, отхвърля се. и 21 за, 18 против, приема се. 175 на Зубер, съвместимо за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 43, 176 изменение на НП за заличаване за, против, въздържали се, приема се. 177 недопустимо, параграф 44, изменението на дебакер с цел заличаване. Кой е за 178 изменение, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис ГГ. За, против, въздържали се, приема се. След това има доста недопустими. Преминаваме към компромис Y по параграф 47 на 4 групи за, против, въздържали се, приема се. Параграф 49, 189 изменение за против въздържали се отхвърля се. 188 на Фонтание за против въздържали се приема се. Параграф 50 и 190 изменение Регнер за против въздържали се приема се. По 51 компромис Зе на 4 групи за, против, въздържали се, приема се. 52, 195 изменение за, против, въздържали се, приема се. Добре, нека проверим 195-то изменение. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 22 на 17. 196 отпада, 194 също. 197 изменение за против въздържали се приема се. Параграф 53. Изменение 198. Същия автор за против въздържали се отхвърля се. 199 на Дебакер Нека гласуваме за, против, въздържали се, отхвърля се. 200 отпада. По 53 параграф. Всъщност, трябва да гласуваме изменение 200, поправя се председателката за, против, въздържали се, приема се. След 53 имаме 201 изменение за против въздържали се, приема се. Компромис АА на две групи. Имаше изменение в последната минута. Може би докладчика трябва да обясни. Sí, solo que no, en el texto del compromiso no Всъщност в компромисния текст липсва една дума. Думата последици. Тя е изпусната накрая, не знам дали е имало проблем с разпращането на текста, но думата последици просто липсва. Следователно, Накрая текстът би трябвало да гласи, че държавите членки, които изпълняват реформите по настояще, на по-късен етап биха могли да се окажат принудени да изпълняват реформи с тежки социални последици. Това е техническа бележка. По-скоро компромиса А подкрепя се от три групи. Нека гласуваме за, против, въздържали се. Приема се. Параграф 56. Компромис ББ на три групи за, против, въздържали се, приема се. След 56 параграф изменение 211 за. Против, въздържали се, приема се. Компромис ЦЦ за, против, въздържали се, приема се. Параграф 58. Две изменения за заличаване. 215 и 16 за против, въздържали се, приема се параграф 59 и изменение 217 на Есая за против, въздържали се, нека проверим, мисля, че се приема. 217, моля, гласувайте. Край на гласуването. 22 за, 16 против, приема се. Следователно параграф 59 се заличава. 220 за, против, въздържали се, приема се. 221 за, против, въздържали се, приема се. И 22 за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, приема се. 24 за, против, въздържали се, прием... отхвърля се. 225 на Есая Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис хаш-хаш. На трите групи за, против, въздържали се, приема се. 230 на Зубер. За, против, въздържали се, отхвърля се. 229 за, против, въздържали се. Кой е за? по 229 то изменение. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 1 на дебакер за. Против. Въздържали се. Приема се. Съображение А. Второ изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 3 отпада. Но гласуваме четвърто изменение на Харкин за против въздържали се. Приема се. Изменение 5 беше оттеглено като недопустимо. Съображение Б компромис А на 4 групи. За против въздържали се. Приема се. Компромис С. Компромис Б на 4 групи. За против въздържали се. Приема се. Съображение Д. 13-то изменение на Исаия за против, въздържали се, приема се. Съображение е първоначален текст и устно изменение. Нека с това изменение да гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Considérant F, amendement 16 de Philippe de Bakker, qui est pour. 16 на Дебакер, за, против, въздържали се, отхвърля се. Pardon. Euh, nous devons revenir en arrière car j'ai oublié de voter l'amendement 15 de marie Marichka. Забравихме да гласуваме 15-то изменение на Корнелисен, съвместимо с първоначалния текст плюс изменението. Гласуваме 15-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Връщаме се на 17 и 18 изменение, съответно Есая и Фонтание и Ори за против въздържали се, приема се. 21 отпада, 19 на Фонтания и Чаба Ориза, против, въздържали се, приема се. След съображение в 20 изменение за, против, въздържали се, приема се. Съображение Г. И изменение 22 относно заличаването на първата част, тъй като втората част така или иначе отпада като недопустима. Гласуваме 22 изменение. Ако го приемем, няма да гласуваме компромис С на четирите групи. Кой е за 22 изменение, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис С на четирите групи за, против, въздържали се, приема се. След компро... съображение Ж, компромис Д, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 29 на Фонтания и Чабори за, против, въздържали се, приема се. Съображение Х не е допустимо. Стигаме до съображение и 38 изменение на дебакер относно заличаване. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Компромис е на четирите групи за, против, въздържали се, приема се. Компромис J. Компромис F, извинете, по съображение J, за, против, въздържали се, приема се. След съображение М, 44-то изменение Харкин за против въздържали се приема се. Компромис Ж по съображение Н за против въздържали се приема се. 49-то изменение за против въздържали се приема се. 55 и пето за против въздържали се, приема се. 53 е съвместимо, за, против, въздържали се, приема се. Съображение Q, 58 изменение за. Либералите гласуват заедно с социалистите, така НП няма да спечели. 58 за, против, въздържали се, отхвърля се. Ето сега либералите гласуват СНП и те печелят. 57 за, против, въздържали се, приема се. 56-то изменение на Корнелисен за, против, въздържали се, приема се. 59 на Зубер за, против, въздържали се, отхвърля се. Съображение Р, 60-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Приложението 232 изменение на Есая с цел заличаване на цялото приложение за, против, въздържали се, отхвърля се. Връщаме се на препоръка 1А 233-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се компромис и и за, против, въздържали се, приема се. Препоръка 2, 237 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис ЖЖ за, против, въздържали се, приема се. Препоръка 3, 239 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис КК. За, против, въздържали се, приема се. Препоръка 4, 246 изменение за заличаване, за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис ЕЕ е, Докладчикът иска да вземе отношение. Той би искал да обясни как да гласуваме. Perdona. Perdona, señora presidenta. Je, je, je tengo... la situación, donc je vais m'en occuper. Euh, de... Сили... Мисля, че вече съм готов, казва докладчика. Шест реда преди края. Там, където се говори за увеличаване на заплащането. Не знам дали съм ви разбрала правилно. Нека да гласуваме изменения компромис за против въздържали се. Приема се. Параграф 6 по препоръка 4 компромис ЛЛ за против, въздържали се. Нека проверим. Мисля, че се отхвърля, но нека проверим. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 19 за, 21 против, отхвърля се. В такъв случай, нека гласуваме 250-то изменение на Фонтанье. Alors, euh, dans la créativité de ce matin, je comprends qu'il faut d'abord voter l'amendement oral du Доколкото разбирам, първо трябва да гласуваме устното изменение на докладчика по първоначалния текст. Кой е за? Добре, няма устно изменение. Тогава да гласуваме 250-то изменение за против въздържали се. Нека проверим 250-то изменение. Моля, гласувайте. Ви, ви, ви. oui. Voilà, la gymnastique est Край на акробатиката. Всички ли гласуваха? 19 за, 20 против, един въздържа се, не се приема. И няма параграф 6, тъй като първоначалният текст не беше допустим. Параграф 7. Изменение 251 на Зубер за против, въздържали се, отхвърля се. Препоръка пета. Изменение за заличаване 252 на дебакер за. Извинете, поправя се председателката, препоръка пета не е допустима, така че не може да се заличава текст, който не е допустим, така или иначе. Стигаме до препоръка 6. Тук вече имаме 254-то изменение за заличаване на дебакер. За против, въздържали се, отхвърля се. По параграф 1, 255 изменение на Фонтание за, против, въздържали се, нека проверим. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 19 за, 20 против, 1 въздържал се. Отхвърля се. Нека гласуваме пети параграф на шеста препоръка. 256 изменение същия автор за, против, въздържали се. Нека проверим. Моля, гласувайте 256 изменение. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 23 за, 17 против, 0 въздържали се, приема се. 257 същи автор за, против, въздържали се, приема се. 258 същия автор за, против, въздържали се, приема се. 259 същия автор за, против, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Препоръка 7.260 изменение на Дебакер за заличаване за, против, въздържали се, отхвърля се компромис ММ за, против, въздържали се, приема се. Препоръка 8.263 изменение за заличаване за, против, въздържали се, отхвърля се компромис НН за против въздържали се приема се. Сега трябва да гласуваме и изменение 267 на Филип Дебакер по девета препоръка за против въздържали се отхвърля се. Препоръка 10 268 за това е за заличаване за против въздържали се отхвърля се. Компромис ОО за против въздържали се приема се.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 263 не беше прието и се добавя нов параграф след параграф 8. Следователно гласуваме 264 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега вече отново се връщаме на препоръка 11 и 271 изменение на Дебакер. За против въздържали се отхвърля се компромис ПП на двете групи за против въздържали се приема се. Параграф 3 по препоръка 11 272 изменение на Фонтане отпада. Следователно гласуваме и 73 на Дебакер за, против, въздържали се, отхвърля се. И можем да гласуваме 274 за, против, въздържали се, за против въздържали се приема се. Сега гласуваме целият текст електронно. Докладчикът е за. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? край на гласуването 32 за, 5 против, 3 въздържали се. Честито на докладчика et toute l'équipe de négociation. Le point in на целия екип, а, тъй като следващата точка отпадна от дневния ред, а, 22 точка, доклада на Данута Ясловецка, доклад по становище, Е, бюджетен контрол във връзка с механизмите за мониторинг на ефективността на разходите за възрастни работници, финансиран от Европейския социален фонд. Е, доклад изготвен е, след доклада на Сметната палата, специално доклад на Сметната палата 25 до 2012. И така, компромис Д, представен от 7 групи, приема се след това следващ четвърти е, параграф, е, компромис е, приема се. Пети параграф, компромис е, представен от пет групи, за, против, въздържали се, приема се. Шести параграф, за, против, въздържали се, приема се. След шести параграф, 24-то изменение, уст но изменение от докладчика. Няма възражение по него. Моля, гласувайте за, против. А ако не гласувате, не мога да разбера дали сте гласували. Четвърто параграф изменен. За, против, въздържали се. Нека да проверим електронно. 24-то изменение. Моля, гласувайте. Pas pendant le vote. L'amendement. И така, край на гласуването. 17 за, 18 против. Отхвърля се. Докладчика. Е, нарушам спокой гласования. А... Моля да ме извините, госпожо председател. Е, може би затруднявам е, гласуването, но се очудвам, че социалистите не приемат това изменение, което допълва е, вече приетите текстове за 2014-2020 за Европейския социален фонд. А, в това, което сме приели, председателката 25-то изменение – за против, въздържали се, отхвърли се. 26 за против, въздържали се. Проверка електронна по 26-то изменение. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 31 за, 4 против. Приема се. 27 отпада. Компромис е, Ж, представено 4 групи за, против, въдържали се, приема се. След това се лине 31-во изменение на господин Бекер, с устно изменение от докладчика, няма възражения на устното Изменение така. Гласувайте за 31 за против. Въздържали се. Проверка електронна по 31. Всички гласуваха. Край на гласуването. 19 за 16 против. Приема се. След това компромиса. За. Против въздържали се, приема се. Компромис Б за, против, въздържали се, приема се. След това осмо извинение за, против, въздържали се, приема се. Девето за, против, въздържали се, приема се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. 12-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 13-то изменение за, против, въздържали се, приема се. И сега, моля, гласувайте електронно по целия текст. Tout le monde a pu voter le vote Прекратете гласуването. 33 за, 2 против, няма въздържали се. Поздравления за докладчика. Et donc nous en venons au point 19. И така сега преминаваме към 19 точка. Приемане на резултатите от преговорите с съвета. по мерки за улесняване на упражняването на правата, предоставени работниците в контекста на свободното движение на работници. Еднократно гласуване за приемане на резултатите. Така че, моля, гласувайте този текст електронно. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 30 гласа за, 1 против, 3 въздържали се. Поздравления на докладчика и на екипа, участвал в преговорите. Моля, не си тръгвайте всички, защото имаме още една важна точка в нашия дневен ред. А именно размяна на мнения с гръцкото председателство. А, приключихме с гласуването по-рано, но недостатъчно рано. И а, така, че гръцкото председателство, а, което бяхме поканили за 11 без 15, ще дойде в 11 без 15. И ако искате да се разпръснете през този четвърт час до тогава, не мога да ви попреча, разбира се, но така или иначе трябва да се върнете за 11 без 15, а до тогава имаме още две точки, които трябва да обсъдим. Така че тези, които напускат залата, моля да го направят това тихо. Точка 23. Е... Prendre connaissance du projet И така, проекто становище, което трябва да ви представя от името на комисията във връзка с доклада по собствена инициатива на комисията за бюджет доклад, който ще бъде изготвен по смисъл на член 50 заедно с комисия АВКО във връзка с финансовата, многогодишната финансова рамка, така че ви моля да се запознаете с няколко елемента. Първо, начинът по който предприехме тези преговори, преговорите по е, цифрите е, може би е стратегия, която отслаби позицията на Европейския парламент. Моля, помислете на това. Също така, трябва да отбележим, че сме работили по числото от 2011 е, година за визиране, но не сме учели в достатъчна степен на промяната на ситуацията във всяка държава членка. На трето място заострям вниманието ви върху а, това в каква степен Европейският съвет е изиграл своята роля а, участвайки в законодателната процедура. Не мога да се стърпя и е, ви е, заостря вниманието върху 25% и как една асоциирана комисия се включи в пленарна зала. Също така трябва да изразим разочарованието си от условията, при които трябваше да участва в преговорите по доклада на госпожа Харкин или на госпожа Костело по тези два фонда, тъй като разполагахме изключително кратко време и не можахме да постигнем до край целите си, въпреки че окончателният резултат и по двата доклада не е, е добър. И е, начинът по който се организира, организира работата си парламента може да се оптимизира. Също така По отношение на преговорите по правните, законодателните основания, по, бяха свързани с някои проблеми. Предлагаме също така съветът, който се опира на частичен или общ подход, не спазва напълно духа и буквата на Лисабонския договор. Това са основните точки, върху които привлича вниманието ви. Но също така искам да подчертая, че имам намерение да внеса изменения по някои други въпроси. Първо, по начина по който Европейският парламент оптимизира предварителната работа в рамките на комисия Шуре. Бюджетната комисия също има предложение по този въпрос, но смятам, че можехме ние да стигнем по-далеч. Също така смятам да внеса няколко изменения Разбира се, с интерес очаквам и вашето участие по процедурни въпроси. И наистина по един толкова важен въпрос в многогодишната финансова рамка, комисията ни отдави с повече от 70 законодателни предложения, което не внасям голяма яснота. По отношение на процедурата не смятам, че е нормално на... в пленарна зала да имаме мандат за преговаряне, а всъщност комисията, която трябва да се занимава с тези въпроси, няма такъв мандат. И накрая искам отново да подчертая, че е, при приемането на тези важни документи по отношение на работата с младеща и инструментите, свързани с това,

Аз следих темата, макар че не бях включена на централно ниво. Има какво да научим и научените уроци трябва да се документират, защото при новия мандат колегите няма още да имат натрупан опит. Именно за това е необходимо да избегнем същите грешки в бъдеще. И изобщо въпросът за влиянието се оказа много важен. По конкретния параграф не ми е много ясно какво се има предвид. Изразява се съжаление че в преговорите не са отразени реалностите в държавите членки. Не ми е много ясно обаче какви са тези реалности, дали са в или за държавите членки. Съгласна съм, че бяхме подложени на натиска на недостатъчното време, а и други видове натиск. Правното основание и процедурата до някъде отслабиха участието на парламента. Много беше трудно да обединим гласовете, но, както казах, ще проведа широки консултации и се надявам да предложа нови изменения. Джин Ламберт има думата сега. Благодаря, госпожо председател. И аз е, като цяло мога да се съглася с написаното тук. И подкрепям това, което каза Мариан Харкин току-що, но има и друг проблем за вътрешната комуникация в парламента и промяната в позициите по време на преговорите. Е, те не само, че не бяха обсъждани, въобще не ни бяха съобщени и не знам е, как е, се чувствахме ние, когато изведнъж установихме, че неща, за които сме говорили, вече не се обсъждат, когато се взимат решения и изобщо не се съобщава за това. Както вече казах, преговорите в пленарна зала, според нас, дори в известен смисъл отсъствието на преговори в пленарна зала, в край на краищата не е, беше благоприятно за е, окончателния резултат за парламента. Но, както вече казах, ние в групата ще обсъдим въпроса, особено с тези, които е, по по-отблизо -по са засегнати от въпроса, ще се опитам да стоя на страна и да гледам стреса на другите, е, но казах, е, ще се върна на този въпрос, е, като цяло съм съгласна с критиката, която се отправи до тук. Благодаря ви. Председателката, благодаря ви за тези наблюдения. Радвам се, че членовете на нашата комисия е, се отнасят при сърце с тази оценка, защото това е много важно. Това беше темата, която ни отне най-много енергия колективна мобилизация на парламента, така че е много важно да има е, точна и обстоятелствена оценка и документирана оценка на цялата процедура, включително е, и е, с външни партньори Искам да кажа на госпожа Харкин, че в параграф 2 се говори за in member state, държавите членки. Но всъщност е, този текст е на два езика и може да се промени. Но всъщност е, исках да кажа за цифрите за 2011 година, заговорим за константни цени защото е, това е формулировката в целия текст на комисията, но 2011 константни цени, но това е, не значи, че действителността в Ирландия не се е променила. И когато бяхме арбитри по юз гарантии, Въпросът за цифрите през 2011 година още е, не бяха съобразени с е, действителността на място. Това е смисъла на този параграф. Радвам се, че мога да открия срок е, за изменения по този проект. Е, те трябва да бъдат внесени до 28 януари 12 часа. Е, измененията са само на английски, както обикновено, и както става все по обикновено Компромисните изменения ще бъдат разгледани на 12 февруари, гласувани на следващия ден. В пленарна е, зала ще бъдат гласувани на ще бъдат гласувани окончателно на 6 марта и в пленарна зала през април. Сега давам думата а, за да ни уведомите за преговорите с съвета във връзка с засилното сътрудничество между публичните служби по заедостта, които се проведоха вчера. Благодаря, госпожо председател. Вчера протече последната среща от трилога. Гръцкото председателство ни уведоми, че има малко а, свобода за действие след а, а, дейността в Корепер, но а, че ще проявят а, а, творчество. Това в кратко мога да кажа по вчерашното заседание а, и всички ние се стремим да проявим творчески дух. Има елементи, по които Получихме удовлетворително споразумение по Bench Learning, както и инфранционалното дейност в тези държави, които се нуждаят от такива служби по заедостта, така че това да бъде включено в дейността по правните основания постигнахме също споразумение, особено що се отнася до безплатния, безвъзмезния характер на тези служби публични. Обсъждахме също така факултативно или задължително присъствие на публичните служби по заедостта. Ние подчертахме необходимостта от факултативен характер – Предложихме е, предложение за компромисно изменение по текста на комисията, така че да, ще трябва да, се, да отстъпим по някои от измененията. Съвета също би следвало да отстъпи е, по някои от е, разпоредбите в текста. Това предложихме ние и това ще бъде внесено в Корепер с надежда да бъде прието. По отношение на делегираните актове, друга важна тема, там също направихме компромисно предложение а, в смисъл или това да бъде включено в текста на решението, особено по а, насоките, на инициативите, Показателите ще бъдат включени в приложение към е, решението. За днес на обяд очакваме е, решение по този въпрос. Е, вероятно, количествените показатели няма да бъдат толкова прецизни, колкото качествените. Също така на този етап успяхме да издействаме тези показатели да бъдат коригирани по пътя на делегирани актове. Това по втората тема и третата присъствието на ЕМКО в мрежата, така че да се подобри сътрудничеството и предаването на информация. Припомням, че нашата позиция беше за това качеството на наблюдатели да участваме. Постигнахме компромис, който трябва да се доизчисти да бъдат включени не в мрежата, а в управителния орган, но трябва да се види в детайли това предложение. Така че председателството да се завърне в Корепер с тези аргументи. Що се отнася до по-нататъчното развитие? Едната сряда отново среща на трилога, последна би следвало да бъде тя, с размяна на мнения и едно или две технически заседания за всичко свързани с преамбюла това имах да кажа, госпожо председател. Благодаря много за този ясен отчет. А, искам само да добавя още нещо. Да, от а, страна на съвета участието на МКО се смята за деликатен въпрос. А, по задължителен или факултивен характер, естество на тази мрежа, необяснима е позицията на съвета. Пропуснахме да попитаме нещо, а именно дали разполагат с квалифицирано мнозинство по отношение на този факултативен характер. Защото имам някои съмнения. Текста на комисията и съответното тълкуване е ясно, задължителен характер има тази мрежа, а това, че съветът иска да премине към факултативен но естество на мрежата. Смятам, че Европейския парламент е прав, като изисква да се обсъди е, тази точка. И това представлява червена е, линия, която не трябва да отстъпваме. Има ли други желаящи да се изкажат? Госпожа Малика. Благодаря за това изложение. Един въпрос имам по е, преговорите по показателите. Това е изключително важно. Безработица и е, други подобни показатели. И имаше ли търкания по тези въпроси? Съвета отхвърли ли някои от показателите или... Не. Председателката все още това не е обсъждано чакаме предложението на комисията днес на обяд. Щом го получим, ще заостри вниманието си върху този въпрос и днес до 20 часа ще трябва да излезем със становище. Благодаря много. Докладчика ще изготви отчет за следващата среща в Страсбург на извънредното заседание. И така приключваме с тази е, точка от дневния ред, но моля ви не напускайте залата.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 Скъпи колеги, аз в момента уведомявам господи министъра за дискусията, която току-що водихме е, е, за обществените служби по заетостта. Ние знаем, че гръцкото председателство е мобилизирано за да стигне до успешен край всички законодателни преговори, които все още не са приключили, но не само от вашето председателство. Е, за нас, като депутат, щати, е, това е последното председателство по време на мандата ни. Много неща са още на масата, особено във връзка с заетостта и социалните въпроси. Vous avez euh, vos propres priorités. Е, вие си имате приоритети, ние съответно също имаме приоритети. Сега е момента за да пристъпим към обмен на мнения, за да сме сигурни, че това последно председателство по време на нашия мандат е, ще прояви най-голямо желание да сътрудничи. Е, особено по въпросите на заетостта и социалните дела. Ние вече подложихме на изпитание вашия ангажимент, защото е, се срещахме в Атина, срещахме се и в началото на седмицата тук, в Брюксел е, и можахме да е, преценим доколко вие проявявате ангажимент по много важни въпроси. Връзката на Европейския парламент с националните парламенти по преговора за бюджета и е, преговорите по европейското 6-месечие. Но днес е, вие сте тук, за да ни запознаете с вашите приоритети и ви давам думата, за да го направите. Имате думата, господин министр. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, αποτελεί и вие... Благодаря ви, госпожо председател, почитаеми членове на Европейския парламент. За мен е наистина чест и удоволствие да се срещна с вас, защото вие представлявате гражданите на Европа. Европейският парламент е много важен за цялата европейска идея, защото той символизира надеждите и очакванията на европейските граждани. В тези трудни времена повечето от евродепутатите застанаха до Гърция, нещо, което ние никога няма да забравим. Виждаме, че Европа е изправена пред огромни предизвикателства – На мен ми се струва, че не ни е било толкова трудно още от времето непосредствено след Втората световна война. Необходим е ефективен и ефикасен отговор. Гърция, повече от всяка друга държава членка, усети кризата – това е криза, която се дължи не само на вътрешно-структурни слабости в нашата страна. Тя отразява и структурните слабости в Европейския съюз. Гърция пое председателството в момент, който изисква вземането на изключително важни решения – те се отнасят до бъдещото интегриране на Европа, насърчаването на заетостта, мерките срещу безработицата, решения за социалното сближаване. Това всъщност е и отговорът на проблемите. Мисля, че би трябвало да бъде и отговор на крайния популизъм, който се шири в Европа в момента. Ние бихме искали една сплотена Европа. Трябва да се вземат важни решения и то още сега. Предстоят европейските избори, а те съвпадат и с края на мандата на гръцкото председателство – Европейските граждани не биват да гласуват с горчивина заради кризата. Така или иначе, има обхватна програма за реформи, тя се изпълнява в Гърция, въпреки саможертвата на гръцките граждани и най-сетне виждаме първите положителни промени – през 2013 година заетостта в Гърция се стабилизира, а 2014 година за първи път очакваме увеличение. Салдото по сметката на текущия баланс за първи път ще излезе с излишък за 2013 година и то след доста продължителен период от време – за първи път Гърция ще има този първичен излишък. За първи път след 10 години. И трябва да кажа, че постигнахме тази цел с година по-рано от очакваното. За първи път също така през 2014 година би трябвало економиката ни след 6 годишна рецесия да отбележи растеж. И накрая – ОИСР отбеляза, че Гърция е на първо място сред страните, които в момента изпълняват реформите. Ние вече сме в петата година на стратегията до 2020 година – Гръцкото председателство е определило своите приоритети в областта заетост. Социално сближаване възоснова на три основни подхода. Първият е насърчаване на работни места, борба е, в името на заетостта. На второ място подсилване на социалното измерение на ИПС. На трето място насърчаване на социалния диалог на всички нива – Гръцкото председателство смята да направи решителна стъпка в духа на сътрудничеството с всички институции на Европейския съюз по посока на вписване на социалното измерение на економическия и паричен съюз е, в европейския семестър. Предвиждаме подобрение, оценка и анализ на таблицата на показателите. Още една важна стъпка по посока на социалната Европа. Вече са направени някои много съществени предложения по социалните показатели в таблицата. Освен това, отчитаме факта, че Европа застарява – Именно за това искаме да включим демографското измерение в същата таблица на показателите. Както казах, искаме да укрепим социалното измерение на ИПС. Това означава диалог, консенсус между социалните партньори. Сегашните условия на пазара на труда изискват повече от всякога работа с социалните партньори. Гръцкото председателство ще работи за приемането на решение за по-убедителен статут на трипартитната среща на върха. Искам да се спре на директивата за командироването на работници – Съветът на министрите по заедостта на 9 декември взе много важно решение. То всъщност показва на практика политическата воля на държавите членки. И аз мога да ви уверя, че гръцкото председателство ще предприеме всички необходими стъпки – така че процедурата на тристранни разговори вече започнала с Европейския парламент да стигне до конкретен резултат. Знаем, че има трудности, нищо не е съвършено, но вратата не бива да бъде затворена. Не можем да си позволим да се провалим. Задачата е трудна и именно за това трябва да обединим различните мнения. Това е всъщност е сията на Европа. Различните гледни точки. Има и още нещо. Бъдещето на Европа са нейните млади. Ето защо ние ще направим всичко по силите си, за да преодолеем проблема с безработицата. Това е бича на Европа. И именно за това за нас е водещ приоритет. Бихме искали да следим внимателно изпълнението на програмата Гаранция за младеща. Освен това, трябва да задълбочим инициативите си в тази област – да позволим на младите да се здобият с опит и така да участват пълноценно на трудовия пазар. Предвиждаме и препоръки относно качеството на натрупания практически опит. Бихме искали да сме сигурни, че всички държави членки предлагат програми с добро качество – това е част от борбата ни с младежката безработица. Много е важно също така да работим за повече бюра на труда. На 9 декември беше прият общия подход, който отразява съгласието, до което стигнаха държавите членки. Ние бихме искали да дадем институционален характер на създалата се мрежа. В резултат на тристранните разговори имаме достатъчно инструменти, за да стигнем по-близо до едно споразумение. Ще се спра и на подобрената мобилност – и постигането на съгласие по общия подход. Регламента ЕОРЕС – още една цел на гръцкото председателство. Съветът приветства тази реформа, защото според държавите членки ЕОРЕС е добър инструмент за борба с безработицата в европейски план. Ние ще работим методично, за да се справим и с проблема на сивите работни места. Знаете, че това е явление с сериозни последици. Би трябвало да се зачитат нормите на трудовия пазар, но за жалост до неотдавна в държавите членки имаше доста високо ниво на недеклариран труд. Самият аз трябва да ви кажа, че определям недекларирания труд като економическо и социално престъпление, защото така се губят приходи, няма лоялна конкуренция и най-лошото е, че се погазват правата на работниците. Гърция иска да се бори срещу това явление. И именно за това ние приехме пакет от мерки, нарекли сме го Артемида. И се надяваме да отчетем успех, защото започнахме да прилагаме мерките преди 4 месеца и вече виждаме положителни промени. Ние искаме да се насочим към корена на проблема и на европейско ниво. Да, има разлики между държавите членки в това отношение, но въпреки това е важно да стигнем до общи решения и създаването на платформа срещу недекларирания труд. Друг приоритет на гръцкото председателство са равните възможности и борбата с дискриминацията. Тук ще се опрем на проекто директивата за равното третиране, независимо от вероисповеданието, сексуалната ориентация, пола и така нататък. Ще приемем също така предложението за директива относно баланса между половете, представен в бизнеса. Уважаеми дами и господа, Европейският съюз има нужда от финансова стабилност. Трябва обаче да доразвием и социалния модел – Социалната спойка е предварително условие, както и последица на устойчивото развитие. Нещо много важно за излизането от кризата. За да бъде по-добър утрешния ден, за да има по-силен Европейски съюз, трябва да инвестираме в човешкия капитал и социалната Европа. Програмата ни е амбициозна, но тя също така е реалистична – и аз и всички мои колеги ви уверяваме, че ще работим с постоянство, упоритост и решимост. Ние искаме гръцкото председателство да успее, защото едно успешно гръцко председателство означава успех за Европа. Очаквам с нетърпение съвместната ни работа защото единствено, ако обединим силите си и идеите си, ще постигнем споделената визия. И това е наш дълг, защото е важно за бъдещето на Европа. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Имам много оратори, които желаят да се изкажат. Току-що ги прочетох. Има ли други? Госпожа Есая. Маликато. Това ли сте? Добре, това е окончателният списък и така, Серкас, после Джин Ламберт. Благодаря, госпожо председател. Добре дошъл сред нас, казвам на господин министъра и на неговия екип. Наистина благодарим много за вашето изложение и за желанието, което изказахте да ни подпомогнете в нашата работа. Аз изготвям доклад по последиците от е, работата на тройката в четири държави. Надявам се, че това сътрудничество ще продължи. По това, което казахте, е, наистина Гърция е справена пред е, сериозни предизвикателства и действащото председателство на съвета има важни задачи. Аз съм убеден, че то ще приключи с много успехи. И, но въпреки ситуацията, не смятам, че а, разумните хора могат да си представят Гърция извън Европейския съюз и ние не можем да си представим Европа без Гърция. Е, все едно е, това би било сграда без основи, без кръгълен камък. Надявам се, че Гърция ще се възползва от е, това председателство, за да постигне значителен напредък. Е, смятам, е, че е, в момента ситуацията се подобрява в Гърция. Смятам, че трябва да вярваме и да разбираме трудностите, пред които е изправена Гърция. От друга страна, кризата наистина вгорчава живота но може политиците биха могли а, да внесат малко сладост. А, в Европа усещаме тази горчилка от кризата и а, несправедливата и неефективна политика, която допълнително вгорчава нещата. А хората са е, готови е, да приемат някои, е, да направят някои жертви, но в името на целите, които преследваме. Наистина това обяснява ситуацията и настроението сред населението. По директивата за командироване на работници в работните групи ще се постараем да бъдем от полза, така че да се постигне напредък по темата. Но, за съжаление, парламента не може да приеме 100% позицията на съвета. Благодаря за, ново за вашето изказване. Председателката, ще слушаме още двама оратори и след това ще ви дам думата. You, Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на новото председателство за изложението тази сутрин. Е, за мен е удоволствие и за моята група е удоволствие да чуваме, че се постави ударението на социалното измерение на европейското 6-месечие. Е, пожелаваме ви успех. Е, Европейския парламент от доста време вече настоява за това, но все още има възможност за подобрение. Приветствам и това, което казвате за социалния диалог. Имам въпрос по диалога с гражданското общество. Това е нещо, което поне според нас липсва в много държави членки в процеса на 6-месечието. Така че искам да чуя е, доколко е, диалога с, социал... с гражданското общество ще бъде е, е, приоритет за вашето председателство. Сега за недекларираната работа. Това беше приоритет на предходното председателство, но без ясен успех. Искам да чуя как ще подходите към това във връзка с е, е, системите за социално осигуряване, защото ние сме съгласни, че е важно хората, които работят, да бъдат изцяло осигурени, но ние знаем, че някои системи не реагират реагират, особено когато има временни договори, изключително краткосрочни договори. И е, сега е, е, мисля, че да се излезе от тази система, много трудно. В Европейския съюз има много хора, които използват банки за храни, защото е, е, системата за социално осигуряване не може да ги приобщи, когато е, те за кратко време са работили и после са престанали да работят. Така че подхода ви към недекларираната работа е важно. Не само инспекциите по труда, но също така и е, наказанията, но да видим и другата страна, е, как да помогнем на хората да извършат тези промени. Благодаря ви. Следващия оратор. Господин министр, Вярно е, че гръцкото председателство започва в момент, когато социалното измерение на ИПС е в центъра на вниманието ни, защото това е необходимото условие за оцеляването на гражданите. Освен това, наистина ни трябва баланс между финансовото оздравяване и социалните измерения. Така или иначе, знаем, че в собствената ви страна покупателната способност падна с 37%, много домакинствата нямат никакъв доход. И би трябвало ползите от развитието да се разпределят по-справедливо в рамките на всички участници в обществото. Не развием ли социалното измерение, застрашаваме социалната стабилност? Моят въпрос е как гръцкото правителство ще включи социалните показатели в економическото управление и дали вашето председателство ще приеме препоръките по отделните държави. Ако желаете, отговорете на тези три въпроса. Има още пет. Хубаво е да бъдете и по-кратък, ако може. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις. Ξεκινάω... Благодаря ви. Ще започна с въпроса на Александър Серкас. Ние работим добре заедно, отдавна обменяме мнения и всъщност той не отдавна посети Атина. Бих искал да отправя поздравления относно текста за последиците от финансовите корекции в Гърция. Този текст отразява и личните ви убеждения – вие сте човек с чувствителност, вие знаете какви са проблемите. Наистина, преговорите с тройката бяха много трудни. Гърция прие цяла поредица от реформи. Сега преминаваме към следващия етап на финансовите корекции. Знаете, че позицията по отношение на тройката вече е оповестена в интернет и министъра на економиката ни е този, на чиято страница ще я намерите. Така или иначе, винаги възниква проблема какво да се направи с другата страна. Имаме финансовите индикатори, те показват първичен излишък, борба с безработицата, която за първи път е по-ефективна, известно възстановяване след 6 годишна рецесия и всичко това е добре. Но кризата остави дълбок отпечатък. Тя отвори социални рани в Гърция. Знаете, че безработицата в Гърция в момента за жалост е най-високата в Европа. Да не говорим за нивата сред младите. Може би Испания ни изпревари в това отношение неотдавна, но така или иначе, за съжаление, имаме големи проблеми с бедността, намаляването на трудовото заплащане. Ето това е реалността. И гръцкото председателство се опитва да направи собствените си промени, както и гръцкото правителство – но именно за това ще отговоря и на въпроса на господин Папакис. Относно недекларирания труд казах, че това е един от водещите ни приоритети. Не по-малко важен от приоритети като командированите работници или държавните служители – в Гърция имаме доста високи нива на недеклариран труд. Наскоро обаче разработихме някои иновативни инструменти и мога да ви уверя, че те биха проработили в други държави членки. Логиката не е само да се глобяват виновните – Идеята е да се търси и решение. Например, имаме новия инструмент, който се нарича Ергани с надежност от 100%. Мисля, че той прочисти бюрокрацията в Гърция. Така или иначе, тук говорим и за нещо в тежест на частните компании, но е Ергани ни спести стотици хиляди евро. Независимо дали става дума за някаква на заетост, два дни в седмицата или два часа в седмицата, се изисква регистриране на реалното изработено време, просто чрез натискане на копчето в съответната централа или седалище на компанията. Като министър на труда на Гърция ви уверявам, че мога да проследя как се развива гръцката економика в реално време от собствения си кабинет. Мога да видя коя компания уволнява работници. Мога да видя дали има щатни работници или почасови работници. И резултатите от програмата са изключително положителни защото ние можем да извършваме насочени проверки и да наказваме, но също така и знаем с точност какво се случва на трудовия пазар и какви са нашите нужди. Смятам скоро да разпратя въпросник на гръцките компании, в който те да посочат своите нужди за първи път ще имаме надежден регистр на трудовите изисквания. Ергани е регистр, който се бори с недекларирания труд. Чрез него обаче виждаме и нуждите на пазара на труда и в съчетание с програмата Артемида работи много добре. Всъщност ме ме цитират като министъра, който е наложил най-висока глоба за недеклариран труд 250 евро. Беше глобата в миналото, но аз я увеличих на 10 500 евро, така че Ергани работи. И за първи път след 4 години намаление има подобрение господин Папакис. Исках да кажа, че наистина вие сте прав. Приоритетът ни е тази таблица на показателите. Ние се опитваме да въведем минималното трудово заплащане в Гърция, нещо, което не съществуваше при нас в миналото, за съжаление. Работим и по зелената книга – но при социалните показатели това е също елемент, който ще включим. Благодаря. И така, е, втори кръг е, коментари, госпожа Шартие. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин министър, е, за вашата отзивчивост и честа, която ни оказвате, излагайки намеренията на вашето председателство. Пожелавам ви много успехи. От името на ЕНП и на Чабайори и нашия координатор, но и като постоянен докладчик на Европейския социален фонд, искам да ви задам един въпрос. Споменахте безработицата сред младежите, един много важен проблем, сериозен проблем във ваш държава. В някои региони 72% достига тази безработица, но това е и проблем на цяла Европа. И за това ние сме въвели инициативата за заетост на, сред младите хора, инструмент, който трябва ефективно се прилага. Кои мерки се прилагат за запознаване, популяризиране на тази инициатива, какво възнамерявате да направите, за да се действа ефективно в тази област. Е, е, а, и наистина се, трябва да предприемете такива действия. Вторият ми въпрос се отнася до директивата е, за командированите работници. Споменахте за борбата с сивата економика социалния дъмпинг. В тази комисия и за всички политически групи финализирането, работата по тази директива има огромно значение, съществено значение. И именно сега, когато ни предстои предизборна кампания за европейските избори, защото трябва да се преборим и с евроскептиците. Така че въпросът ми е какъв е на вашия график какви срокове виждате вие за приключване на работата по тази директива? Защото всичко, което ние сме свършили в тази комисия, цели да се гласува директивата в пленарна зала преди изборите. И трети въпрос имам, свързан с доклада на а, колегата приятел Руди Краца. А, Европарламентът има ясна позиция по време на гласуването в пленарна зала, подчертава силната си ангажираност с баланса между мъжете и жените на ключови позиции. Това е реалистичен, балансиран подход и позиция и дава възможност на съвета да работи също в тази посока – така че да се финализира тази тема по време на вашето председателство. И госпожа Родикраца подчерта, че подкрепяте това предложение и за това ви питам какви инициативи предвижда председателството така че е, работата по директивата да приключи в срок. Благодаря ви много, наистина пожелавам много успехи на гръцкото председателство. Това би било отличен е, знак е, всички европейски граждани, не само от Европа, отправен знак към Гърция. Благодаря, господин Тосас. Благодаря, госпожо председател. Е, <clears throat> току-що приключиха три дни на интерпарламентарна среща между е, депутати от Европейския парламент и депутати от националните парламенти. Бяха направени политически предложения и доколко е, политическите лидери и като представител на гръцка партия, аз искам да кажа, че по стратегията 2020 ние ще е, видим, е, че ще направим усилие е, за да се спрат усилията на монополите за намаление на е, е, работната сила. Виждаме какви са цифрите за заедостта, които бяха съобщени от комисията вчера. Е, тези цифри ще се използват е, за годишния преглед през 2014 година, като част от процедурата по европейското 6 месечие ние искаме, ние виждаме, че има по-голяма, заето, по-голяма безработица и по-голяма бедност в всички държави членки на Европейския съюз. Е, при положение, че има 26 милиона безработни, 120 е, милиона в Европа живеят под прага на бедността е, и а, е, младите хора а, е, също страдат от безработица, а, е, така че а, недекларираният труд също а, а, е, е въпрос. И комисията вчера потвърди, а, че работата, която не се декларира, е на недопустими нива милиони работници нямат договори, нямат никакви осигуровки и а, това се чувства от техните близки, защото това е една мъчителна ситуация и за осигурителните фондове също така. И е, влушава се положението на трудещите се. Европлюс казва, че за, заплатите ще бъдат свързани е, с, разходите за труда е, почасово. И е, тази себестойност на труда ще бъде съпоставена с, с конкурентите. Е, като кои са конкурентите на Европейския съюз? Е, Китай, Индия и Бразилия. Е, има решение на Европейския парламент, е, бяла книга е, за схеми за обществено осигуряване на 21 май 2013 година имаше радикални промени. Е, цената на труда, както знаете, господин министр, вероятно вие, колеги, също сте чули, че през последните три години цената на труда спадна. И аз сега приключвам при, спадна цената на труда с 25%. 25% спаднаха доходите, докато е, заплатите спаднаха с 28%. Така че искам да ви задам конкретен въпрос на господин министъра сега. В вестник нафтамбулики се казва, е, че е, до края на 2012 година 2016 е, е, Европейския съюз се опита да намали социалната подкрепа. Така че ще има 5% е, намаление на социалната подкрепа, което означава, е, че 30 000 работни места ще бъдат загубени. Така че въпросът ми е тези съкръщения – в вноските към социалното осигуряване ще доведе до вноските така че милиони ще бъдат загубени. А, като намалите вноските в социално-осигурителните фондове, е, как ще компенсирате загубите? И защо откъде ще вземете тези пари от друго място? А, така, извинете, е, председателката, е, изчерпахте си времето. Председателката, е, отнех ви думата. Мерси, мадам ла президент. Мерси, месье министр. Благодаря ви, господин, госпожо председател, господин министр. Ще се спра на две теми. Първо, публичните услуги за намиране на работа. Съгласен съм с вас, че е много важно да се борим с безработицата, безработицата сред младите, да има по-добра съгласуваност между политиките срещу безработицата в Европа и е хубаво да имаме тази мрежа наистина между бюрата по труда. Ние в тази комисия сме убедени колко е важно да има такава мрежа, за да се борим с безработицата и да надграждаме над европейските политики. Освен това, трябва да се борим с социалната изолация, нещо, което е в контекста на преговорите. Трябва да се обменят практики и да следваме показателите за качеството но е много важно всички държави членки да седнат около масата, да участват в тази мрежа. Това всъщност ще даде реалната добавена стойност на мрежата между бюрата по труда. Не бива да има факултативен характер. Вчера ние се опитахме да докажем на практика творчеството заедно с вашия представител, за да намерим решение – Искам да използвам възможността да ви благодаря. На второ място, може би трябва да поговорим наистина за борбата с труда на черно. Защото до голяма степен това е политика за заетост, но тя е свързана и с борбата с финансовите измами и фискалните измами. Една такава стъпка би позволила обмен на практики, по-добро изпълнение, но не бива да се заблуждаваме за целта. Би трябвало да имаме предвид и практиките в предприятията. Много често работниците се оказват жертви, така че трябва да се работи и по този елемент. Благодаря ви. Господин министр, може би да отговорите на трите въпроса и след това ще има още два плюс моя. Ευχαριστώ πολύ. Για την κυρία Благодаря ви. Първо, госпожо Моран Шартие, мисля, че в уводните ми думи, когато представих приоритетите вие чухте, че командироването на работници е сред нашите приоритети. Освен това, съветът на министрите ЕПСКО заяви своята политическа воля. Питахте за графика. Графикът ни е много натоварен. 8 тристранни разговора вече започнаха, ще приключат на 18 февруари. Решението на съвета от 9 декември показва, че има ясна политическа воля. Нека не го забравяме. Не бива да се губи набраната скорост и трябва да се използват всички възможни инициативи, така че до 18 февруари да стигнем до съгласие. Това искат европейските граждани. Знам, че задачата е трудна, не е необходимо да го повтарям, има различни подходи, но Силата на Европа е точно в това съчетание на различните мнения. Затова сме оптимисти, мисля, че ще успеем. По инициативата срещу младежката безработица мога да кажа следното. Знаем какво означава думата криза. Криза означава безработица и тя е много висока сред младите. Следователно, това е нашия приоритет. Инициативата за създаване на повече работни места за младите опира на националните програми, които трябваше да бъдат предадени до края на 2013 година. Ще чуем първата оценка на 8 април на заседанието на ЕПСКО. След това ще има и конгрес, организиран от председателството заедно с комисията. Нашият премьер, господин Самарас, ще присъства, което показва и неговия интерес към темата. Господин Дарден, за показателите относно бюрата по труда – Близко сме до съгласие. Позициите на съвета и парламента не са толкова разнородни. Според държавите членки тази мрежа наистина би добавила стойност. Затова и бяха направени изявления, които показват волята мрежата да се използва. Надяваме се да стигнем до компромис и то сравнително скоро. Господин Тусас. Гърция, както знаете, прави огромни усилия. Извършват се реформи. Ние наистина се опитваме да преборим безработицата но това не е проблем, чието решение се корени единствено в законодателството или нашите желания. За да се преборим с безработицата, трябва да има развитие. Да привлечем инвестиции към Гърция, към пазара на труда. И ние се опитваме да премахнем някои от недостатъците в гръцката економика. Например, за жалост, Недекларираният труд беше на едни от най-високите нива в Европа. Именно и за това искахме да намалим разходите непряко свързани с труд с 1,1%. Успяхме да ги свалим с 5%. Всички разходи, които не са пряко свързани с трудовото заплащане – и мисля, че това е един от подходите да се борим с безработицата, нещо напълно логично. Знаем, че има и друг подход – да се осигурят работни места за всички. Много ни се иска, но откъде да вземем парите? Нима съществува някакво магическо копче, натискаш го и всички изведнъж имат работа – няма магия, трябва ни развитие. И именно за това гръцкото председателство прави тези стъпки по посока на конкретните резултати. Няма микрофон. Е, Сари Сая, Малика Бенахабату. Малика. Thank you, Madam Chair.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 да ви дам възможност, че ще имаме възможност пак да говорим. Е, Вие имахте доста дълго време за разговори, за да мога да дам думата и на други депутати. Не мога да позволя е, двустранен диалог. Да, госпожо, аз съм е, съгласна за това, че дискусията е за гръцките приоритети, а не вътрешни политически дискусии. Аз благодаря на господин министъра, че ни запозна с приоритетите приоритетите на гръцкото председателство. В нашата парламентарна комисия сме се занимавали с много директиви и сме се опитвали да се справим с предизвикателството на свободното движение на трудещите се вътре в Европейския съюз, но също така и трудещи се, които идват от трети страни. И както колегата вече попита за рамката за командированите работници. Благодаря ви за отговора. Искам да ви попитам според вас каква е рамката за времето по директивата ICT. В момента има тристранна среща и директива за граждани на трети страни, когато идват в Европейския съюз като студентите, е, като студенти, е, като научни работници, е, като момичета, които се грижат за деца или като тези, които са стъжанти за професионално обучение. Според вас, дали тази важна работа ще се свърши е, по време на гръцкото председателство. Директивата за сезонните работници. Е, тя е сходна на това, което беше направено е, миналата година преди коледа и ще влезе в пленарна зала през февруари. През дискусията по свободното движение на работници все още има ксенофобски настроения, и дори бих казала, така говори се расистски. Вие имате ли е, някакви намерения е, как е, да се обсъди този въпрос преди изборите? Разбира се, е, ние като политици носим от тази отговорност, но е, вие мислите ли, че дискусията може да бъде умерена и всичко да се основава на факти? Защото знаем, че е, според статистиките това е по-малко от 3% от заетите в държавите членки. Председателката. Следващия. Мадам президент. Е, благодаря, госпожо председател. Господин министър, в началото на изказването си споменахте за е, рисковете от е, засилване на движенията на евроскептиците, популистите. И всеки път се споменава за случая с Гърция. Защо? Защото е, обедня е, гръцкото население и това е симптоматично е, за настроенията срещу Европа. Така че и какво възнамерявате да направите в по-дългосрочен план или в по-краткосрочен? Не знам дали не би трябвало днес да се впишат в световни, международни световни рамки тази дейност. Има една комисия към ООН, която работи по тези аспекти, социалните аспекти. Първоначално това беше насочено към държавите от юга, но днес би следвало да работим по една такава база на социална закрила, здравоопазване, пенсии, определено равнище на доходи, позволяващи достоен живот. Бихте ли подкрепили такава идея? Благодаря, господин министр. Ако ми позволите, и аз имам въпрос към вас, даже два. Първият ми въпрос се доближава до това, което изложи ораторката току-що, но е свързано и с нашата работа, работата, която извърши Европейския парламент заедно с националните парламенти от началото на тази седмица. Една дискусия, в която е силно ангажиран парламента, а именно социалното измерение в е, економическия и паричен съюз. Това не е приоритетен въпрос за съвета. Приоритета е, е разписване на прословутите договори, които бих нарекла софт тройка, без да се отчитат истинските важни теми на взаимовързаност и социални и, и аспект, социалното измерение не може да бъде пренебрегнато, когато а, говорим за баланс на публичните финанси. И когато говорим за ЕПСКО, и всъщност аз представлявах на последната съвет ЕПСКО нашата комисия, има предложение, сложено на масата, но то е частично и се отнася до показателите. По отношение на показателите, разбирам, че по време на вашето председателство ще се спрете на този въпрос, ще добавите някои елементи. Знаете, че Европейския парламент и много от националните парламенти споделят тази гледна точка. Настояваме и за допълнителни показатели. Достойна, достойно условия на труд, бедност на децата и други. Но въпросът с показателите не изчерпва въпросът. Важно е да се знае за какво ще се използват това не изчерпва и аспектите на социалното измерение в економически и паричен съюз. През юли миналата година имаше едно много важно изслушване по възможността да се въведе минимално обещетение при безработица на европейско ниво. И това участие за включване на автоматичен стабилизатор, това е тема, която трябва да бъде обсъдена. Нямам времето сега да изложа всички аргументи, аргументи в подкрепа на това виждане. И това са отворени насоки за обсъждане – защото ако продължите да работите по тези теми, ние не винаги ще можем да се включим. Това е първият ми въпрос. Вторият въпрос е по същата проблематика, но малко по-друга гледна точка. В решенията, резолюциите, които приемаме тук в парламента и по предложенията на комисията. Въпросът за мястото на социалния диалог винаги а, се подчертава. Но аз смятам, че начина по който се обсъжда този въпрос а, е много а, прибързан. Социалният диалог днес, всички знаем това, а, преди Европейския съвет се провежда тристранната среща на върха, но всичко това има чисто формално измерение. А държавите, които осъществяват действително реформата, са държави с действащ социален диалог. С жалост в Гърция участието на тройката скритикувани от международните организации и въпросът е как може да се разгърне на европейско равнище този социален диалог, защото дисбаланса, който се наблюдава, трябва да бъде обсъждан, включително и с социалните партньори и то в двете посоки. Да допринася за дебата и да участва в извличането на полуки и взимането на решения. Това е последният въпрос, който исках да ви зада. И сега ви моля да дадете отговор на въпросите, които ви бяха зададени. Благодаря ви. Ευχαριστώ και εγώ. Θέλω να ξεκινήσω. Благодаря ви. Ще започна с казаното от госпожа Берес. Всички ние разбираме, че заради финансовата ситуация в Европа е необходимо наистина да направим рационализация на нашите финанси и това да се съчетае с реформите, където са необходими. Каза го и на заседанието на ЕПСКО. Но финансовите корекции не биват да са самоцел. цел трябва да търсим и социалната спойка. Защото инструментът е финансовата корекция, но целта е социалната сплотеност. Искаме по-висок жизнен стандарт за гражданите. Наистина финансовата корекция е само инструмент, защото тук има връзка между мерките, но балансът е много деликатен. Нека се спра и на социалното измерение, както и показателите за него. Необходимо е просто да работим стъпка по стъпка – ето защо ни се иска да приемем нещо конкретно, таблица на показателите. За мен това е положително, защото по този начин изпълняваме обещаното по време на седмицата, а именно да впишем социалните показатели – да се видят какви са здравните показатели, възрастовите показатели. Вече е направена първата стъпка, защото сега изработваме регистъра на показателите, нещо, което трябва да се приветства. Разбира се, има време и тези, които дойдат след нас, ще продължат инициативата. Така работи Европа Работата се поема от следващото поколение, следващия парламент, следващия съвет. И така всъщност се реализира тази визия за Европа. Аз съм оптимист, мисля, че ще постигнем напредък. Относно социалния диалог ще кажа, че той е много важен. В този случай не можем да кажем, че всички държави членки имат еднакви институции. От друга страна, това, което се случи в Гърция, не е само по вина на тройката. Имахме и собствени слабости. Заедно с тройката искахме да направим промени, но сега отиваме по-далеч от поисканото от тройката, защото това е важно и за нас, и за Европа. Започнахме и диалога на европейско и международно ниво и още в началото се поставят много сериозни въпроси, като тези за економическите стабилизатори и автоматичните стабилизатори. Нещо, което ще разгледаме на заседанието през април на ЕПСКО. Трябва да ви уведомя също така, че преди един месец в рамките на социалния диалог ние подписахме браншово споразумение с работниците в Гърция. И там мярката е увеличаване на трудовото заплащане. Следователно има надежда. Ε, για, το θέμα, για το άλλο θέμα είναι ότι θα εργαστούμε για να ενσωματώσουμε τα θέματα των ελάχιστων κοινωνικών προδιαγραφών. След това постави се въпроса за минималните социални стандарти и европейския семестър. Ние искаме социалната политика, заедно с економическата, да се разглеждат като част от стратегията 2020. Госпожа Есая Обръщам се и към вас. Гръцкото председателство, както и съветът, правят всичко по силите си, за да постигнат напредък тук. Bien, Madame Regner est arrivée en retard. J'avais clos la... Госпожа не закъсня. Бях приключила с списъка на ораторите, но тъй като имаме още време, ще й дам думата. Има ли други желаящи? Добре. Райкнер и Сиркас и след това ще приключим. Благодаря, госпожо председател. Е, въпросът, който ще ви задам, ще задам и на министъра на правосъдието и заради това исках да се изкажа. Това е въпроса на равното представителство между мъжете и жените в управителните съвети на предприятията. При нас комисията, доклада беше изготвен от Комисията по правни въпроси и Комисията за жените, но в крайна сметка решението ще се вземе от министрите на социалните въпроси и не съм имала възможност да получа отговор, защото правомощията на парламентарните комисии са различни от е, правомощията в съвета. И затова ви питам, как гръцкото председателство е, ще е, се занимае с въпроса Председателката, извинявайте госпожо, вие е, заявявате, е, вие идвате с закъснение, но този въпрос беше засегнат е, първо в встъпителните думи на министра, после той вече беше зададен. Извинявайте, обаче ние сме депутати. Трябва да имаме предвид и какво казва министра в встъпителните си думи. Господин Саркас, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Аз е, бях тук. Не съм закъснял. Е, е, се пиенса hacer una revisión de las... Господин министър, вие казахте пред парламента, че стратегията 2020 може би се преразглежда. Uh, за да се намали бедността. Ови, вместо да намалява бедността в е, Европейския съюз, тя нараства. Как така ще отменяме битката срещу бедността в Европейския съюз? Председателката, искам да добавя към изказването на Алехандро Саркас, е, че ние като Европейски парламент не сме водили колективни разисквания, но идеята, комисията, която е, е, престава да действа, ще коригира тази борба, а пък следващата комисия, ако е упълномощена от настоящата да се бори срещу бедността, за нас това е ключов въпрос. Е, е, дали ще има нещо във връзка с гръцкото председателство, включително и от демократичното функциониране на парламента? Госпожо председател, аз искам да отговоря все пак на закъснялата депутатка, въпреки че не беше тук и не чу моето изказване. И сега цитирам това, което прочетох Гръцкото е, председателство иска е, да има равни възможности да се бори срещу дискриминацията. И е, по тази материя гръцкото председателство ще подкрепя предложението за равно третиране независимо от вероисповедание, политически убеждения, сексуална ориентация, инвалидност и така нататък. Ние ще работим по директивата за равенство между половете. И в качеството на директори, това е известно, госпожа Краца е, е докладчик и ние сътрудничим с госпожа Краца по тази тема и сме я обсъждали неколкократно. Сега, по е, въпроса, зададен от господин Серкас, е, комисията ще изготви доклад по 2020. Това не е е нещо, което ще засегне въпроса за бедността. Благодаря. Merci, Monsieur le Ministre. Au nom de l'ensemble des membres de la Commission emploi et affaires sociales е, Благодаря, е, господин министр. Благодаря и на колегите, които останаха до края. Пожелавам и много успех и кораж за вашето председателство и всичко, което трябва да приключите, но така иначе ние всички сме на борда на една и съща лодка и е важно да стигнем до пристанището. Приключихме следващото ни извънредно заседание 3 февруари в Страсбург. 19 часа. Благодаря.